Уважаеми дами и господа, ако обичате да заемете местата си. На 13 ноември беше закрито пред предишното заседание и сега възобновявам сесията. Дами и господа, утре тук сред нас ще бъде